Dobrý den, dámy a pánové. Добър ден, дами и господа. Нашата председателка, госпожа Сартори, ме помоли да председателствам нашето заседание. Така че, добре дошли на всички. Госпожа Сартори имаше проблем. Ще дойде малко по-късно, така че аз ще й предам председателството незабавно, след като се присъедини към нея и също времено ще й разкажа за нашите обсъждания до този момент. Имаме известен проблем с превода на различните езици. Нямаме словенски, фински, литовски. výborů a но въпреки всичко смятам, че ще можем да свършиме добра работа. Трудно е да се координират едновременно всички преводачески кабини. Енви а и тре, Първо, съвместно заседание на Енви и ИТРЕ ще се състои на 7 ноември от 9 до 12.30 часа в зала 4Q2 в зданието Ян. Това са административните ми съобщения. А сега продължаваме с точка номер 1. План за действие за конкурентоспособна добивна промишленост в Европа Андрас Черк отсъства. Това е нашия докладчика. Господин Видал Квадрас ще го замести. Давам думата на господин Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Вие замествате госпожа Сартори, а аз господин Дюрк. Така че днеска е заседанието на заместниците. Скъпи колеги, Както каза, спомена нашия председател, за мен е удоволствие от името на колегата Дюрк да ви представя проекто доклада за бъдещето на европейската стомондовивна промишленост. Раз... Знаете ролята, историческата роля на стоменодобива в европейската интеграция интеграция. Знаете, че европейския стоманодобив е основен елемент от промишлената верига в Европа и основен елемент за различни сектори, включително и енергийния сектор. Тази промишленост също така с, с, е създала 350 е, хиляди работни места и няколко милиона работни места, които са свързани с съпътващи е, промишленост. Е, Стоманодобила в Европа играе стратегическа роля за развитието на заедостта в Европа. За съжаление обаче, през последните години повече от 65 е, 000 работни места изчезнаха в стоманодобива поради липса на конкурентоспособност и поради други фактори. Първо спадна търсенето на стомана поради кризата. Втората причина е, че оперативните разходи са, са прекалено високи в сравнение с трети страни. И трето, имаме и нелоялна конкуренция от а, трети страни и както в други отрасли, а, производителите от тези страни не се съобразяват с а, правилата, т.е. ние не сме равнопоставени в областта на конкуренцията. Предвид економическата и социално значение на европейския стоманодопив, Европейският парламент иска да играе основна роля за възпиране на изнасянето на производството извън Европа. Като основен принцип на нашата работа трябва да бъдат социалните последици и реструктурирането на отрасъла. В третата част на доклада на господин Гюрк са засегнати тези теми. Проекто доклада подчертава, че комисията и държавите членки трябва да вземат конкретни мерки за насърчаване и развитието на отрасъла и да създадат по-добри условия за неговото устойчиво развитие. Същевременно трябва да се създадат необходимите инструменти за по-добра прозрачност е, на управлението на пазара на стоманата и на стоманения скраб. И за да запазиме и, и привличаме достатъчно високо квалифицирана работна ръка и за да разбиеме сектора, комисията трябва да отдели и за този отрасъл финансови средства. Това е първата част. Втората част от проекто доклада е посветена на, че, на четири е, основни компонента, които ще спомогнат за подобряване на конкурентоспособност. Първо, е, доставки на достъпни цени. В стоманодобивната промишленост енергията е от значение, а, а цената на електроенергията е прекалено висока в Европа в сравнение с нашите конкуренти и се увеличава през послед... последните години. За това проекта при... призовава към приключване на единния пазар и към мерки за предоставяне на устойчиво е, енергоподаване. Второ, много е важно комисията да, да вземе предвид е, климат, климат, климатичните и екологични стандарти. Therefore, carbon leakage... И като, като, се, като се вземат е, предвид и изискванията за а, е, им, въглеродни емисии по нататък в проекто док, док, доклада набляга на това, че стоманата може да, да се рециклира а, твърде успешно, без големи а, разходи и се призовава към развитие на рециклирането на стоманата и скрапа. И четвърта, четвърта точка е, в международен план. Е, преговорите за търговски, търговски търговските преговори трябва да вземат предвид този проблем и да се, да се настоява на равноподставеност е, в клаузите на договорите и по-специално, що се отнася до суровините и на последно място иновации и нови технологии. Необ, необ, необ, необходими е да се вземат предвид и да се наблегне на новите технологии с цел целите записани в пътната карта до 2050 година. За това са необходими иновативни финансови инструменти и да се разчита и на новите технологии. От името на докладчика господин Дюрка. Бих искал да благодаря на всички членове на комисията за активното участие в подготовката на доклада и за отличния и ценен принос, който за изработването на доклада. Господин Дюрко очаква вашите е, предложения през следните е, месеци. Благодаря, господин председател. Благодаря господин Видал Квадрас. Благодаря за това, че заместихте нашия докладчик и че ни предоставихте подробна информация по доклада и докладчиците в сянка отсъстват. За това ще дам думата на всички, които я е, желаят. Господин. Äh, liebe Kollegen, Herr благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Квадрас, бих искал да изложа своето становище върху проекта за доклад. Струва ми се, че предложението, което е представено на нашето внимание, е много точно. Всички се нуждаем от конкурентоспособност, стоманодобивна промишленост и за това трябва да се предприемат и конкретни действия. Ако всички ние искаме да разполагаме с стабилна промишленост, която да подпомага и автомобилостроенето, то тогава трябва още по-внимателно да се замислим. Бих искал да навляза в по-големи подробности в някои аспекти. На първо място, между държавите членки в момента се води ожесточена борба за работни места. Вие се спряхте на енергийната сигурност, както и на субсидиите. В този контекст ми се струва, че не може да се прибягва към намаляване на търсенето, защото това намаляване на търсенето само ще засили конкуренцията между държавите членки, а не от това се нуждаем. Нуждаем се от решение на европейско равнище. За тази цел трябва да отделим необходимото внимание на тази неформална борба в областта на конкуренцията, която се води в момента. Необходимо е също така да се съсредоточим върху големите стоманодобивни предприятия, които идват от трети държави, които не са в Европейския съюз. Всички знаем кои са най-големите производители в този отрасъл. Тези големи производители имат представителства и тук в Европа. Всички а, знаем, че понякога тези предприятия настройват едни срещу други държавите членки. Подобно поведение е неприемливо. На второ място, преструктурирането. Прочетох доклада и съм съгласен с всичко казано там не трябва да се стига до намаляване на работните места в стобано-добивната промишленост. За тази цел се нуждаем от план за реструктуриране преструктуриране, като използваме и структурните фондове, за да може да проявим известна социална толерантност в тези държави членки, които се нуждаят от нея. И на трето място, най-важният момент според мен, новаторската политика – В целия свят, както казах, има конкуренция в стоманодобивната промишленост. За съжаление, действителността не е такава, каквато ни се иска. Трябва да се справим с Рус Русия, с Турция, с Китай. Навсякъде има нови предприятия и все повече представителства има и в Европейския съюз. И може би трябва да се запитаме защо и има ли смисъл да внасяме продукти от Абу Даби при положение, че можем да използваме ресурсите тук в Европа. Нуждаем се от стоманодобивна промишленост, която да отговаря на нашите изисквания за високо качество на съответните продукти. Същевременно политиката не трябва да защитава само качеството, но трябва да предоставя и необходимата гъвкавост. Трябва да се вземе предвид използването на алуминий, например, в съответните продукти. Аз съм съгласен и с казаното от докладчика във връзка с търговските отношения. Това е четвъртия момент, на който бих искал да се спра. Доста различия имахме в Световната търговска организация с Руската федерация по въпроса за дъмпинга. Затова трябва да отделим специално внимание на този момент и да поддържаме отворени отношения с представителите на Световната търговска организация. Не е редно да се използва дъмпинг в този отрасъл. Затова нека да помислим за всички възможности, които стоят пред нас. И нека не се страхуваме от Китай. Няма защо да го правим. Този въпрос е свързан и с стандартите в областта на опазването на околната среда. Ако се замислите как се произвеждат някои продукти в третите държави, ще видите, че там изобщо не се взимат предвид последиците за околната среда, а това води до нелоялна конкуренция. С което преминавам към петия момент, на който исках да се спра положението на работниците – ако си спомняте, общността за въглища и стомана на времето използваше един тристранен подход. Последиците от този тристранен подход бяха изключително положителни. Ако погледнете обаче това, което се случва по настояще в стоманодобивните предприятия. И ако погледнете положението на работниците в тях, ще видите, че положението им съвсем не е за завиждане. Затова трябва да се засили участието на работниците в вземането на решение. За тази цел трябва да проведем и съответната дискусия. Нека да се възползваме от този тристранен подход, който използвахме в общността за въглища и стомана, т.е. участието и на работниците. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Госпожа Хускок сега. Благодаря, господин председател. Аз също се радвам, че обсъждаме стоманодобивната промишленост и нейното бъдеще в нашата комисия. Защото много често се спираме на различни отрасли, които обаче нямат пряка връзка с този отрасъл, който живо ни интересува. Трябва да сме наясно с ритъма на работа в този отрасъл и да отговорим на най-важните въпроси за бъдещето на стоманодобивната промишленост. Би било жалко, ако постъпим друго яче. Струва ми се, че тук трябва да вземем предвид възможността за нова индустриализация на Европейския съюз. Струва ми се, че разполагаме с достатъчно назряла инициатива. Разполагаме също така и с хора, които могат да изпълнят това, което ние поискаме от тях. Господин Видел Квадрас се спря на новаторската политика. Вие се спряхте всъщност на този въпрос на края на вашето изказване, но това, че нещо се намира в края на изказването, не означава, че то е маловажно. Да в този контекст бих искала да посоча, че е много важно да вземем предвид новаторската политика за бъдещето на стоманодобивната промишленост в Европа. Наскоро посетих един завод в северната част на Швеция. Този завод се намираше до Арктическия полюс. И мога да ви уверя, че това предприятие беше една доста добра представителна извадка за всичко това, което се случва през последните десетилетия. Там се преработват въглища, желязна руда, но и други полезни изкопаеми, които са пряко свързани с стоманодобивната промишленост. Та когато посетих този завод, си дадох сметка, че наистина мащаба на производството е зашеметяващ. На базата на полезните изкопаеми се стига и до изработването на съответните продукти. Именно това трябва да отчетем тук – Стоманодобивната промишленост почива на основните ресурси, на полезните изкопаеми и а, тази индустрия си има своята специфика. Тази специфика трябва да бъде взета предвид, защото стоманодобивната промишленост отговаря на специфичните нужди и на съответните клиенти. Това, което се правеше в този завод в Швеция, се прави в другите заводи в Европа. Как се справяше този завод, попитах аз. Този завод разполага с една фабрика, която а, отговаря само за а, обработката на съответните продукти и тя има връзка с а, други заводи в Италия, например. Тоест, този завод използва новаторски подход, като поддържа и тесни връзки с други предприятия. В днешно време трябва да помислим за създаването и разработването на продукти, които да не се нуждаят от толкова голямо количество енергия. За тази цел, може би не трябва да се обръщаме към миналото, а напротив да погледнем в бъдещето – аз за това съм оптимист за бъдещето на стоманодобивната промишленост. Ако изхождаме от принципа, че разполагаме с необходимия технологически потенциал, то тази цел е обозрима. Както каза и колегата преди малко, това е значение за всички, които работят в този отрасъл. За тази цел трябва да вземем предвид не само работниците, но и всички експерти, експерти, които могат да ни подпомогнат с тяхното експертно мнение. Надявам се, че този доклад ще представлява началната фаза на едно успешно пътуване, което ще ни доведе до развитието на стоманодобивната промишленост навсякъде в Европа, не само на север. Děkuji paní kolegyni Ulskok. Další do diskuze se pan... Благодаря ви. Миста Ана е следващият ни оратор. Благодаря, господин председател. Този доклад посочва определени проблеми. В него откриваме и някои предложения, но със сигурност доклада не отговаря на предизвикателствата, които ни очакват. Този доклад не отговаря и на предстоящите съкръщения на ресурсите за тази отрасъл. Тук говорим за 350 милиона работни места, както и допълнителни такива. Във Франция имаме 75 5 милиона работни места в този отрасъл, което не е чак толкова голям процент от общия процент заети в този отрасъл, но все пак за нас това е важно, защото много други отрасли, като например строителния, са свързани с томанодобивната промишленост. Тези 75 000, а не 75 милиона, извиня се преводача, работни места във Франция са най-вече в Митал – и ако вземем предвид всичко това, ще видите, че в доклада като че ли не се опоменават някои предстоящи опасности за бъдещето на стоманодобивната промишленост в Европа. Защо не се казва, че можем да запазим всички работни места? Аз считам, че ако направим всичко необходимо, това е постижимо. Трябва обаче да си поставим следните въпроси. Първо, случаите на закупуване на предприятия. Митал, например, пристига в Европа и започва да изкупува масово предприятията с парите на банките. Нали така? Работниците получават съответните обещетения, но все пак Митал изведнъж взима нашия опит и в крайна сметка в Европа, в държавите членки остава проблема. Тези държави членки трябва сами да се справят с безработицата, която проистича от закупуването на тези предприятия. На второ място, покачването на китайската економика между 2003 и 2010 година. А, може би знаете, че през 2011 година 70% от износа се дължи на стоманодобивната промишленост в Китай. Китай в момента се, е доставчик на целия свят. И какво ще стане обаче, бих искал да попитам, в случая в който Китай спре тази машина, която в момента работи на пълни обороти. Къде ще отидат тези продукти, които а, няма да бъдат търсени за в бъдеще? Ами, те ще бъдат закупувани пред европейските а, продукти, които ще бъдат обречени. Защо? Преди първата економическа криза Китай разполагаше с 2 милиарда резерв в долари. След кризата много държави членки обедняха, а Китай днеска разполага с 4000 милиарда долари. Това означава, че Китай може да изкупи всички железни мини в света и да се превърне в първия производител на желязо. Същото стана и с кокса. Кокса и желязото представляват 75% от стоманодобивната промишленост. Ми то какво остана? Остана и електроенергията. Говорим за лоялна или нелоялна конкуренция. Как искате Европа да може да участва на световната сцена, ако а, нейните конкуренти не спазват никакви социални изисквания, въобще не ги интересува околната среда. Освен това, нашите европейски инвеститори ходят и инвестират в Китай, заедно с китайското правителство и по този начин се измества производството от Европа към Китай. Достъпа до суровините и достъпа до електроенергията също са много важни. Нека напомня на този парламент, че той е много важен за раздробяването на енергийния пазар. В резултат на отделянето на добива на електроенергия и доставката на електроенергия, ние раздробихме целият този пазар и електроенергията поскъпна. Нека ви напомня, че цената на електроенергията на територията на Европейския съюз е различна в различните държави членки. Така че е абсолютно необходимо да свалим всички карти на масата и да изработим правила, които да защитят френската стоманодобивна промишленост от външните атаки. В момента се а, изработва една а, ламарина, която може да бъде използвана за много различни неща. Тоест имаме новаторство, което ще загубим, ако не предприемем действия. Благодаря. Рубик. Благодаря. Мистер Рубик е следващият ни оратор. Благодаря ви, господин председател. Стоманодобивната индустрия в Европа ще изиграе голяма роля за нашето бъдеще. Въпросът е на кой континент ще се случи това? Обръщам се към господин Квадрас. Той замества докладчика. За мен тук става дума за това как можем отново да направим Европа привлекателна с водещите индустрии. Това има огромна роля за доставчиците, за потребителите, за конкурентно способността, която отново трябва да бъде в фокуса на вашето внимание. Точно днес четох в пресата, че господин Обама е много горд от факта, че европейската стоманодобивна индустрия се измества към Съединените щати, където цените са две трети по-ефтини. Естествено, това означава, че Европа внася електричество и цените тук се вдигат. Въпросът е какво правим по бъдещето на енергийната ни политика, по опазването на околната среда и климатичните промени. Трябва да свалим емисиите. Как можем обаче същото време да подкрепим индустрията? В крайна сметка потребителите решават. И ако искаме да запазим индустрията, трябва да помислим също така, че трябва да запазим и континента. Потребителите имат нужда да закупуват продукти с нисък въглероден отпечатък. Те търсят най-добро качество на възможно най-ниска цена и предпочитат това, което употребяват, да бъде произведено по устойчив начин. Затова смятам, че е изключително важно а, да помислим примерно за търговията с Индонезия, Важно е да постигнем напредък тук. Трябва да подобрим и износа на Европа. И точно това е заложено в а, а, Horizons 2020. Трябва да изработим пътна карта, с помощта на която отново да можем да произвеждаме устойчиво най-добрите и най-модерните продукти които освен това да бъдат на достъпни цени за потребителите. За мен това е пазара на бъдещето. Мисля, че този доклад е изключително важен за стоманодобивната индустрия. И се... комисията ще предаде това на докладчика. Благодаря. Благодаря ви. Сега господин Проди има думата. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че това е изключително важен доклад и искам да благодаря на докладчика за всичките му усилия. Трябва да задълбочим работата си в тази а, насока. Мисля, че е изключително важно за Европейския съюз да запази стоманодобивната си индустрия. И то във форма, която е достойна за миналото й. До момента ние действаме така, като че ли не знаем какво ще последва от нашите действия. Трябва да попитаме докладчика за директивата, която касае ам, разгубяването на плавателни съдове. Според мен хората не са наясно, че ам, електронните чипове, например, са източник на, желязна, на желязо и на стомана. Не можем да позволим а, такъв източник да заминава за Азия, просто защото не сме наясно. И един друг пример. Коста Крочера, например, в крайна сметка се върна в едно европейско пристанище, за да бъде разглобен за отпадъци, което означава, че десетки хиляди тонове стомана – в крайна сметка ще влязат като суровина в промишлеността. Това е една цяла система, за която трябва да се погрижим. Следователно, повторната употреба трябва да бъде застъпена колкото се може повече, именно защото това намалява въглеродния ни отпечатък може да се използва и водород вместо въглерод в най-важните фази на производство. Така че това е посоката, в която трябва да мислим и да инвестираме, защото а, за мен просто не можем без, без а, тези стъпки. Както показват а, някои примери в Италия, промишлеността трябва да се изправи пред предизвикателствата и да е готова за тях, за да успее да оцелее. Благодаря ви. Благодаря, господин Проди. Това беше последния оратор. Сега давам думата на представител на комисията. Имаме ли такъв? Благодаря ви. Радвам се, че имам шанса да се обърна към комисията. Приветствам този проект от доклад. Комисията приветства тези четири основни момента, които са изложени в доклада, за да може да се а, подкрепи стоманодобивната промишленост в Европа. Разбира се, както много членове на тази комисия вече споменаха, не само кризата в момента влияе на състоянието на сектора. Както чухме, много работни места а, вече не съществуват. Но има и нещо друго. Европа беше най-големият производител в света, а сега а, произвежда само 11% от световното производство на стомана. Разбира се, Китай става все по-силен производител и държи 50% от пазара. Има и конкуренция от съседи, като например Русия. Съединените щати, разбира се, са ключов играч. Така че ни трябва дългосрочна индустрия. Тези четири оси, които са заложени в този доклад, наистина ще ни позволя да сме по-конкурентно способни. Има една много добра връзка, която доклада прави с а, а, връзката с климатичните промени и политиките в тази връзка. Не трябва да забравяме и научно-развойната дейност. Това са основните елементи, на които трябва да обърнем внимание за да можем да направим промишлеността устойчива. Искам да коментирам по още два момента, за които стана дума. Един коментар е на мистер Рубик. Той каза нещо много смислено по отношение на осигуряването на информация на потребителите. Една от мерките, които ние предвиждаме, това е стандарт за устойчиво производство на стомана. По това ще работим в е, бъдеще. И това ще позволи на потребителите да са наясно какви са различните видове стомана, например тези, които идват от е, Китай или от европейските страни. Искам да коментирам и изказването на господин Проди за това колко е важно да се рециклират суровините. В е, програмата Хоризонти 2020 с която вие сте запознати, ще има предвидени доста действия в тази насока, особено за период 2014-2015. Там ще се съсредоточим върху повторната употреба на суровини в няколко сектора, така че ще има много нови възможности да подкрепим повторната употреба на суровини и рециклирането. То действително е изключително важно за тази промишленост, спестява средства и най-вече е важно за качеството на индустрията. То може да ни помогне да а, увеличим снабдяването с вторични суровини в а, целия сектор. Отново искам да спомена, че подкрепяме всички тези четири оси изказванията, които касаеха други аспекти от доклада, ще обсъдим допълнително. Благодаря ви. Искате ли да отговорите ам, на изказванията вместо докладчика? Благодаря ви, господин председател. В първото си изказване казах това, което а, искахте да чуете. Сега ще говоря от свое собствено име, тъй като не бих могъл да отговарям от името на господин Дюрк. Естествено, моите коментари ще бъдат с испански акцент, а не с унгарски. Няма какво да направя по този въпрос. Смятам, че доклада на господин Гюрк е изключително добър. Той нямаше как да го каже, но аз мога да го кажа. Защото той напипва точно тези проблеми, за които днес говорим тук и за които а, чухме изказвания. Може би не трябва да бъдем такива песимисти. Действително много работни места в последните години бяха изгубени в стъмонодобивната промишленост. Но все пак ние сме втория най-голям производител в света. Така че нека да не се настройваме така саморазрушително. Да не забравяме, че все още сме сила. Факт е, че по отношение на конкурентноспособността ситуацията не е много добра и точно за това изгубихме тези работни места. Проблемът е, че нашите конкуренти имат по-низки цени на електричеството. често прибягват и до нечестни търговски практики и а, рядко се съобразяват с опазването на околната среда и социалните права на работниците. Имаме си други вътрешни проблеми, като например избягването на данъци и така нататък. Така че всички тези проблеми наистина са наболели и това води до сегашната ситуация – но смятам, че господин Гюрк в този а, доклад се е съсредоточил върху а, наистина важните неща. Защото в стоманодобивната промишленост 40% от разходите се дължат на потреблението на електричество. Така че това, което ние трябва да направим е да съсредоточим върху а, достъпни цени на електричеството в тази промишленост. Много е важна също така и научно-изследователската и развойната дейност в този сектор. Госпожа Усток много правилно каза, че в а, този момент на европейската история светлината идва от а, север. Тя беше права. Не можем да сме а, твърде големи песимисти. Но трябва и да поработим по конкурентна способността си. Как? Като произвеждаме добри продукти на добра цена. И накрая, честно казано, не смятам, че политиката на протекционизъм е едно добро решение. Нашия опит е показал, че страните, които прибягват до нея, увреждат способностите на други страни, но в крайна сметка ам, навреждат на себе си. Така че това са добри намерения, които не водят до добри неща. Трябва просто да станем по-конкурентно способни. Защото ако просто защитаваме собствената си промишленост, това означава да си признаем, че не сме конкурентно способни. И това ще бъде пагубно както за европейската промишленост, така и за европейската економика като цяло. Това са моите коментари, които надявам се, че господин е, Дирк ще одобри. Както той каза, ние трябва да продължим да работим заедно по този доклад. Той е един пример за това как Европа трябва да реагира също много от е, недостатъците с които ни сблъсква кризата. Благодаря. Господин Квадрас. Както за испанския, така и за унгарския ви принос днес. Благодаря ви за а, вашата помощ днес. Крайният срок за внасяне на предложения за изменения е 13 ноември. Тоест няма много време. Приключваме с тази точка. Продължаваме с точка номер 5. Високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза. Това е изключително важен въпрос. И още в самото начало искам да помоля докладчика да го представи. Благодаря, господин председател. Ще обсъдиме този доклад за втори път, тъй като вече имахме обмен на мнение по проекто директивата, представена от комисията. Целта, както каза председателят, е да се развият мерки за по-висока сигурност на информационните мрежи в Европейския съюз. Става дума за една тема, тясно свързана с много други проблеми, които обсъждаме и тук в Европейския съюз и извън него. Наистина, в момента се водат много така задълбочени дискусии по тази тема и в медиите, и сред обществото. При първото представяне на този проект доклад казах, че искам да обсъдя и да допълна някои от е, предложенията на Европейската комисия и да предложа два основи принципи. Първият – ефективност, вторият – доверие. От гледна точка на ефективността. Струва ми се, че ако наискане, ако наистина искаме да имаме сигурни, много сигурни мрежи, трябва да обсъдиме някои аспекти на предложението на комисията, които обаче не са от изключителните правомощия на нашата комисия, по-скоро влизат в темите, които са от правомощията на други комисии. Но при всички случаи ми се струва, че е добре да излеземе със становище по въпроса. Мисля, че основното, което трябва да обсъдиме е обхвата на гореспоменатата директива. Предложението на комисията в приложение 2 споменава, че всички доставчици на услуги, мрежови услуги са покрити. списъкът не е изчерпателен, но аз мисля, че подобно по подобен обхват всъщност само ще увеличи бюрокрацията и същевременно ще е, доведе до препокриване на дейности, които биха били трудни за управление от страна на обществените оператори и на е, държавите членки. Затова смятам, че това е един от проблемите, които трябва да обсъждаме. Същевременно, самото управление кът, кът, като че ли не, не, не, няма да развие достатъчен диалог между различните оператори и е, заинтересовани страни. За това струва ми се, че задълженията, залегнали в глава четвърта, трябва да обхващат основните услуги, критично нужните услуги. Енергия, транспорт, здравеопазване, финансови пазари. И това са моите предложения за изменения в приложение 2. Ако смятате, че някои отрасли или сектори, които са важни, моля да го споменате. Споменете. Е, разбира се, има и оператори, които не работят в тези е, сектори, но които биха могли е, също така да. Е, докладват в случай, че смятат това за необходимо. Но, как, но както казах, докладването или нотифицирането трябва да се ограничава до основните е, сектори. Също времено трябва да постигнем баланс между е, разпоредбите, които съществуват за управление на обществените услуги и е, допълнителните елементи, които е, парламента би искал да влезат в тази директива. Аз се, аз се е, свързах с е, м, заинтересовани страни и смятам, че е, изискванията за обмен на информация, установени в член 4, следва да се прилагат изцяло за публичните администрации, но да не бъдат включени в член 15. Комисията предлага създаването на компетентен орган, който да бъде натоварен с проследяване начина на приложение на директивата. Струва ми се обаче, че трябва да бъдем по- е, гъвкави. Всяка държава членка трябва да може да, из, да избира своята стратегия, свързана с киберсигурността. Понякога става дума за национален орган, понякога става дума за отраслови орган. Затова смятам, че не е, не е, необходим, не е необходимо да се създаде нов орган, а по-скоро да има едно единно гише или единен контактен пункта и е, лигише, което е, да бъде координационното звено на обмен, за обмен на информация. А държавите членки да изберат начина по който то да функционира и начина по... Аз същевременно държавите членки имат, е, разполагат с различни структури, в някои страни орган, органите са обществени, в други са частни, понякога става дума за партньорство между частни и публични сектор, в някои държави членки има органи на, на регионално, на местно равнище, т.е. както казах, всяка държава членка има своя собствена политика в областта на киберсигурността това а, мисля, че трябва да имаме, да, по-добра координация, но а, да прилагаме и принципа на субсидиарност. Нека не забравяме също така, че много от органите или че повечето органи на държавите членки участват в европейски а, мрежи. Смятам, че че трябва да има по един серт или е, център, е, който да отговаря във всяка една държава членка за основните отрасли. Е, става дума за екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти. Същевременно считам, че е необходимо да имаме една хармонизация, като същевременно обаче запазиме необходимата гъвкавост за он... прилагането на онези мерки, които са е, доказали е, своето е, значение и своя, своята целесообразност. Сега, колкото до доверието, няма да навлизам в подробности, но ми се струва, че става дума от един, за един основен принцип. Включила съм тук предложения свързани с делегираните актове, техния брой, сътрудничеството между публичния и частния сектор, но но необходимостта да има дву, двустранен обмен на информация между участващите в, в, в информационната мрежа отрасли. Тоест, информацията, информацията трябва да може да се разпространява и да а, и то в двете, двете посоки. Може би не влезах в преколено много подробности, но позволете ми да ви кажа следното. Очаквам предложенията, измененията на колегите, на докладчиците в Сянка. През следващите седмици ще организирам заседание с е, докладчиците в сянка и съм сигурна, че приноса на вси... вашият принос ще бъде от огромно значение за по-нататъчната ни работа. Сега давам думата на докладчица в сянка. Господин Гавин, благодаря ви. Бих, искам, бих искал да благодаря на господин Делкастил за изключително ясния доклад. Отново с задоволство установявам, че сме на едно и също мнение по тази важна директива. Съжалявам само за едно. Странно разпределение имахме на този доклад по комисиите в парламента, но това така или иначе вече бе направено, така че ще работим по пътя, който бе избран. Във връзка с подхода, който ни предлага докладчика, бих искал да кажа следното. Първо, по приложното поле на директивата съм съгласен, че публичната администрация трябва да бъде включена в приложното поле на директивата. Необходимо е да има изискване за нотифициране на евентуални нарушения. Същевременно обаче не съм напълно сигурен, че можем да базираме подхода на сектора а не на услугите във връзка с предприятията, които предоставят информация. Ще включим ли платформите за плащане или не? Има и много други въпроси, които са свързани с изчислителните облаци и така нататък. Сигурен съм обаче, че ще има по-ясен доклад, който да ни позволи да определим приложното поле на директивата. Съгласен съм с госпожа Дел Кастио, че няма смисъл да се увеличават изискванията и да се изисква да се нотифицират всякакви инциденти, защото това ще доведе до безброй много такива ситуации. На следващо място, трябва да определим в кой момент трябва да се предостави информация за възникнал инцидент. Някои от фирмите ще кажат, че това може да ги направи по-уязвими, ако доклада излезе преди да бъде разрешен съответния инцидент. Същевременно обаче не трябва да се стига само до е, докладване с цел статистика, т.е. да се докладват и случаи, в които инцидента вече е решен. Т.е. нека да не се стига до увеличаване на уязвимостта на съответните фирми, които са обект на атака. Във връзка с докладването трябва да имаме а, информационен поток и в двете посоки. Компаниите предоставят информация към компетентния орган, но след това те трябва да получат информация за стъпките, които са били предприяти. Трябва да имаме двупосочна обмяна на информация. Това е основната ми идея. Съгласен съм, че трябва да гарантираме, че има поне 24 27 случая на докладване във връзка с единото лице за контакт за докладване на инцидентите. Пък, да, Считам, че в една идеална ситуация е най-добре да имаме едно лице за контакт за целия Европейски съюз, но това е невъзможно. Така че във всяка държава членка трябва да има поне едно звено за контакт. Нека да помислим и за спецификата на държавите членки. Имаме различни култури, така че в различните държави членки може да има и различен подход към тези случаи. Затова нека да се опитаме да обединим културните си виждания и да третираме по един и същи начин получените инциденти. И на последно място, нека упомена и необходимостта за включване на допълнителен текст във връзка с откриването ни към международни стандарти за сигурност. Може да използваме добрия а, пример на Сена Лак отворени минимални стандарти с някои специфични препоръки за малките и средни предприятия. Това би било добре дошло. И на последно място бих искала да се спра на следното. Настоящата директива не трябва да навлиза в приложното поле на това, което вече се прилага като препоръки във връзка с предоставянето на информация при спазването на личната свобода. Всеки може да докладва за определени инциденти, но нека все пак да имаме равно третиране на всички предприятия. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Следващия докладчик в Сянка, господин Кройцман. Най-напред обаче бих искал да информирам всички, че е необходимо да сведете времето си за изказване до 3 минути. Благодаря ви. Уважаеми колеги, в Комисията по вътрешни работи ще бъдат въведени изменения. Аз с задоволство бих искал да установя, че най-накрая се спираме на тази изключително важна директива. Това е една от областите, в които имаме изключителна компетентност. Благодаря на докладчика Дел Кастио. Считам, че текста е отлична основа за по-нататъчната ни работа. По доста точки съм съгласен с докладчика. Приветствам казаното от вас във връзка с приложното поле и във връзка с определенията. Вземайки предвид всички участващи в интернет пространството, ми се струва, че това, което ни предлага комисията, би означавало да отидем твърде далеч. Трябва да се насочим върху тези случаи, които застрашават общото благо. Ако някой може да хакне идентичността на определена фирма, считам, че това е достатъчно сериозна ситуация, на която трябва да обърнем внимание. Въпросите обаче за енергоснабдяването, за транспорта не са релевантни в този случай. Тези въпроси ще бъдат уредени допълнително в други законодателни актове, включително и в акта за защита на личните данни. Във връзка с единното звено за контакт трябва да е, обсъдим допълнително въпроса. Същото се отнася и до предаването на информация – Различните държави членки предвиждат различен начин на подаване на информация, така че ще им е трудно от днес за утре да променят процедурите си. Нуждаем се и от конкретно определение за термина риск. Необходимо е да се уточни и въпроса за делегираните актове. Във връзка с спазването на разпоредбите от страна на предприятията, ми се струва, че би било най-добре да разглеждаме отделните случаи, като вземаме предвид и тяхната специфика. Националните компетентни органи трябва да бъдат тези, които да ги разгледат по-конкретно. Случаите, в които възникват инциденти, те трябва да бъдат а, сигнализирани, но не трябва да се налагат и прекалено строги санкции. Трябва да вземем предвид и финансовите последици. Да. Необходимо е да се получим също така и от опита на тези, които вече са натрупали такъв. С удоволствие ще продължа да работя заедно с докладчика и за бъдеще. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега госпожа Андрес Дотър. Благодаря, господин председател. Колеги, искам да благодаря на госпожа Дел Кастио за този изчерпателен доклад, но ще изразя недоволството си за предишната ни среща. И ще поставя под въпрос действията на комисията по отношение на сигурността. За мен ние не работим за бъдещето си, независимо дали то е економическо или социално. Всички са а, съсредоточени в а, военната страна и аз повдигнах някои а, свои а, притеснения, но никой не ми отговори. В крайна сметка говорим за промишленост, а, която процъфтява в интернет и а, тя спада към а, с комисиите, които се занимават с а, военните индустрии. Но нищо не е толкова важно като а, гражданите. В крайна сметка, ние трябва да помислим за това. Комисията по прозрачност публикува а, доклад преди а, изборите тази година и според него никой на моята възраст няма доверие в институциите. Така че проблема е голям. Как можем да запазим доверието на хората и в същото време платформата да остане сигурна? Не можем да изградим това доверие, като а, изградим сигурна мрежа за правителствата, а оставим гражданите несигурни. Не можем да оставим правителствата да се намесват в а, нашата сигурност. Собствената ни полиция прави така, че нашата система да е несигурна. Не е правилно да се погрижим за правителствените служби, така че според мен трябва това да изчезне от регламента. Екипите за реакция в спешни случаи също трябва да, да, да ги помислим по-добре, колкото до единичните звена за контакт. Те трябва да бъдат да бъдат отделени от Министерствата на отбраната. Например, в Швеция, откъдето съм аз, ние просто прехвърлихме тази, всички, цели, на всички тези отговорности към военните, за да можете да се погрижат добре за сигурността. Но тук не става дума за военна зона и не искаме интернета да се превърне в такава военна зона по този начин. На предишната ни среща беше повдигнат въпроса за вертикалната прозрачност и за това как можем да знаем по-добре кога сме а, уязвими. Прозрачността е изключително важна за доверието. Проблема е, че аз дори не знам къде да започна тук в, по отношение на предложението. То беше наречено отровно и а, имаше молба да бъде оттеглено. Много съм загрижена също така и за идеята, че трябва да намалим факторите, които засяга тази директива, защото натиска, който виждаме на всички нива от страна на военните, призовава за по-голяма прозрачност. Примерно, броят на нотификации за инциденти също е проблем. Говорим за а, големите количества данни вече две години. Как можем да обсъждаме феномена Big Data и в същото време да оставяме услугите толкова уязвими и фирмите толкова уязвими, а в същото време не можем да приемем, че Big Data може да бъде използвана извън военните, военния сектор. Технически ние би трябвало да бъдем изключително доволни, ако има голямо, голяма степен на докладване на инциденти. От друга страна, дори и да има рамка за разкриване, никой няма да има доверие в нея. Защото тези агенции просто не се ползват с доверието на хората. Те строят огромни съоръжения, които обаче а, не са достатъчно сигурни. И те се предполага, че обслужват всички а, сфери, които са важни за сигурността, като банковия сектор – И така, ам, ние не правим нищо по най-важния проблем, което а, наистина тъжно и аз съм много огорчена като млад човек в Европа. Děkuji. Dále se stínových zpravodajů paní Ford. Flores, yours. Uh, thank you, thank you, Mr. Sorry. Oh. Sorry? Ford. I'm sorry. That... Couldn't work out who they were pointing You're pretty, Roger, but not that pretty. right. Um, Искам да благодаря на докладчика за допълнителните усилия по този доклад. Всички знаем, че наистина има някои сектори, където сигурността на информацията е изключително важна. Има някои а, много важни и страховити примери, като например а, факта, че мрежата в Страсбург беше нарушена. Надявам се, че всички сме наясно какво означава това и а, смятам, че докладчика се е справил много добре в това отношение. Като говорим за тези специфични сектори, наистина трябва да помислим как да се покрижим за тях. Искам да направя няколко коментара. В член 7, може би тук проблема е по-скоро проблем на превода, но в английската версия пише, че всеки сектор – трябва да има свое звено за въпросния сектор. Правилно ли разбирам, че вие имате предвид едно звено във всяка страна, което да отговаря на всички сектори? Или става дума за отделни органи? Така че ам, тук може би трябва да се изясни езиково тази част. И още нещо, Комуникацията с европейските органи ще се случва през полицията, през органите на реда. Мисля си, че това трябва да се запази. Защото в противен случай нещата много ще се осложнят. По отношение на делегираните актове, Виждам, че а, те са все още твърде много в този доклад, но наистина има проблеми свързани с а, реда, които са изключително деликатни и трябва да знаем какво искаме да постигнем за бъдеще, за да не се получи така, че да има твърде голямо делегиране на а, отговорности и на сили. Колкото до задълженията на страните членки в член 14, знам, че в комисията ИМКО беше предложено да се премахнат думите обществените власти и да останат само операторите на пазара. Трябва да е ясно, че именно те са тези, които този доклад касае. Това са секторите, за които а, искаме да се погрижим, така че там предлагам изменения. И пак по член 14 има един пасаж за това, което могат да правят страните членки. Те могат да, могат да гарантират, че има механизми, за да се докладват инцидентите, но не могат да гарантират, че фирмите използват тези механизми. Така че тук, мисля, това трябва да се изясни. В член 16 имам притеснения по отношение на стандартизацията. В различните страни различни ще бъдат стандартите. Може би а, трябва тук също да езика да бъде по-ясен. Трябва да се засегнат и решенията, които са, се а, взимат на територията на други страни. Така че мисля, че доклада е една добра отправна точка и ще продължим да работим по него. Благодаря ви. Děkuji a nyní jsou kolegové, tak jak se hlásili do diskuze, e, pan Cukalas. Благодаря, господин председател. Виждам, че комисията полага усилия. Вярвам също така обаче, че предложението на комисията в крайна сметка може да бъде компрометирано. В крайна сметка то се, а, ще бъде фрагментирано и доста разпокъсано. В финалната си версия то ще служи повече на администрацията, отколкото на комисарите и хората, които искат да направят нещо за киберпрестъпността и киберсигурността. То просто няма да създаде едно цялостно европейско решение и няма да ни накара да се чувстваме по-сигурно, което е целта. В рамките на последния месец имаше две атаки на особено високо ниво – Предполагам, че фирмите, които са на прицел, знаят как да се защитават. Но все пак става дума за не само за национални а, въпроси. Атаката над Водафон, например, а, беше направи уязвими милиони германци. Милиони европейци а, пострадаха и изгубиха информацията, личните си данни. Хакерите на практика са се добрали до оригиналния програмен код и в продължение на няколко месеца са имали възможност да проведат а, серия от атаки. Смятам, че в такива ситуации решенията на комисията по-скоро служат на комисията и на силните държави членки, които мислят или поне си мислят, че имат ам, стабилни механизми за защита на интернет средата. Но, както ще ви кажа абсолютно всеки експерт в тази сфера, сигурността на една компютърна система е точно толкова силна, колкото е силно най-слабото извено. Всеки е в Европа, който смята, че е защитил собствената си компютърна система и че няма нужда от европейска инициатива с добро ниво на координация, вреди на економиката. В заключение искам да кажа, че продължаваме да действаме на парче и да създаваме отделни а, структури, при положение, че ЕНИСА, Европейската агенция за сигурност, би могла да се намеси и да помогне на по-малките държави да предпазят собствената си критична инфраструктура. Госпожа Дел Кастио вече предаде някои съществени подобрения чрез предложенията си. Моите предложения за изменения също, надявам се, ще дадат принос, за да не се окаже, че в крайна сметка дълбоки интернет изплува на повърхността на економиката. Благодаря ви. Okay, thank you. Next time, Mr. Helmer. Господин Хамер. Благодаря, господин председател. Аз искам да отговоря на докладчицата, но преди това не, искам госпожа Андерстатър да помисли по един въпрос. В В моята е, страна се казва не, че човек, човек е, като е параноя, това не значи, че всички трябва да се съобразяват с него. И боя се, че вашето изказване беше в този дух. А сега бих искал да се спра на нещо казано от госпожа Делка Стио. Тя предпочита сътрудничество между националните органи вместо създаването на нов орган на европейско равнище. Ние в моята страна имахме един министър-председател, господин Джон Мейджер, който беше казал на времето, ако отговор е прекалечен, бюр, прекалено бюрократичен, това значи, че въпросът е лошът. Така че мен ми се струва, че е, сътрудничеството между националните органи трябва да бъде много по-гъвкаво и разбира се, това ще е много по-добро, отколкото създаване на е, нов орган, така че подкрепям това предложение на докладчицата. Благодаря. А сега давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Аз се казвам Джузепе Бемонти и съм ръководител на звеното, което отговаря за създаването на тази директива. Бих искал да благодаря на докладчика, който много добре е разбрал нашите намерения и рационални предложения. Смятам, че сме на една вълна. И ми се струва, че в доклада се съдържат идеи, които ще ни ще спомогнат да разрешиме някои проблеми, с които се сблъскваме и е, по-специално с е, съветът. Като ние не, не сме против идеята да има повече от един национален орган или единно гише, но наистина тази идея за единно гише, е, за обмяна на информация и на европейско равнище е добра. Също а, идеята за а, обмян на некласифицирана или неповерителна информация е от огромно значение. А, и като и като цяло е придружено с допълнителни много ам, разумни идеи. Колкото господин Хамак, боя, боя се, че вие не сте разбрали. Ние не предлагаме създаването на нов орган, а по-скоро на един инструмент за сътрудничество. Кой? Не, не, не, не, не става дума за създаване на нов орган казвам, ние предлагаме създаването на механизъм за сътрудничество, който всъщност ще е, бъде една връзка между съществуващите органите и е, съществуващите органи и органи, които не съществуват в е, други държави членки. И още нещо – за съжаление обаче тук и докладчика и комисията нямат еднакво виждане. Става дума за обхвата и управлението на риск при докладването. Докладчика предлага да се ограничи обхвата. Читаме че някои ключови интернет е, предприятия играят е, ключова е, роля в създаването на цифровия дневен ред на Европейския съюз, но те наистина играят значителна роля предоставят огромно количество комуникационни услуги Същевременно предлагат и платформи за обмен на ноу-хау, което е от огромно значение за развитието на цифровото общество. Те същевременно предоставят и е, ресурси за сигурното функциониране на интернет. А, и нещо относно равнопоставеността, член 13а от директивата за телекомуникациите. Традиционните оператори оператори трябва да отговарят на известни изисквания и да докладват инциденти. Повечето от тези предприятия, фирми са американски, така че ние не трябва да ги изключваме от обхвата. Напротив, трябва да, да ги включиме в обхвата, ако искаме да имаме равнопоставеност. Защото ако ние ги изключиме обхвата или ограничен обхвата на а, докладване, Просто сам, самите мерки ще устареят и ще бъдат неадекватни малко след влизането в сила. Госпожа а, Пилар Декастио, благодаря, госпожо, господин председател. Отдавна обсъждаме този, тази тема. И затова ще се спра само на два-три аспекта. Първо, бих искал да благодаря на всички докладчици в Сянка, които участваха в изказването. Всички, всички изказвания бяха много полезни, дори тези, чието виждания в които застъпените виждания се различават от а, моите. При всички случаи успяхме да очертаеме едни конвергентни насоки, вървиме в една и съща посока и съм сигурна, че ще, ще направиме наистина много много полезни предложения за бъдещето оформяне на директивата. Няма да отговарям подробно на а, направените предложения или изказвания, но мисля, че е необ... наистина че е необ... необходимо малко да изясниме а, нещ... нещата. Мисля, че ще продължиме по-нататъчното обсъждане за да постигнем наистина едно, едно истинско общо виждане. Бих искал да благодаря на комисията за направеното предложение. Мисля, че комисията постъпи много отговорно при оформянето на предложенията. Става дума за отрасли, които са от огромно значение и ще бъдат съвсем за все по-важни, било то енергетика, здравеопазване и така нататък. Ние сме изправени обаче пред нови предизвикателства в последните години, предизвикателства, които имат свои специфични а, аспекти аспекти, т.е. ние стъпваме а, на непозната почва и наистина трябва те първа да опознаваме предизвикателствата, пред които ще бъдеме пред, е, изправени. Бих искала да се спра на два проблема, които ми се струват от е, значение в казаното от комисията. Първо, комисията не предлага европейски орган, да, така е, но е, комисията предлага един орган, да има един орган в всяка отделна държава членка, докато моето предложение е предвид е, разликите е, в начина на организиране на а, е, киберсигурността в а, е, различните държави членки, бихме могли да бъдем много по-гъвкави. И аз, а същевременно обаче да създадем единен пункт или център гиче за информация. После, кой трябва да участва в различните дейности? Кой носи отговорност? кой ще бъде включен в цялостната система? Дали това ще бъдат интернет операторите или е, предприятията, които продават софтуер или е, предприятия, които предоставят е, други услуги. Да, някои отрасли биха искали всички тези предприятия да бъдат включени, тъй като те по някакъв начин участват в поддържане сигурността на мрежата. Но и е, в тяхно отсъствие е, телекомуникационните оператори по-трудно биха могли да е, осъществят е, е отговорността си. Но разбирам, разбирам е, становищата на едни и други, но Смятам, че за сега трябва обаче да наблегнем на основното, критичните инфраструктури, защото струва ми се, че те са от ключово значение и това би било вече крачка напред, а след това с течение на времето ще видиме за сега, както казах, трябва да бъдем ефективни в тези отрасли, които цитирам, и да създадем е, доверие, като обаче същевременно се придържаме към принципите на гъвкавост, т.е. да вземем предвид спецификите в е, различните държави членки и да им оставиме възможността да вземат решение. Но това ще бъде вече една огромна крачка напред и мисля, че в сегашното състояние на нещата важно е да вървим напред. Да включиме различните раз, раз, разпоредби, но като цяло ми се струва, че сме постигнали някакво, някакъв консенсус по основните е, виждания. Това пролича разби, и в е, изказването на комисията. Има още много какво да се направи и това предложение може все още да се усъвършенства. Благодаря ви. Буду jenom upozorňuji е, Благодаря ви за заключителните думи по тази точка от дневния ред. Нека да ви информирам, че крайният срок за внасяне на изменение 12 е часа на 12 ноември. Сега, уважаеми дами и господа, предлагам да преминем към точка 6. Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Най-напред ще дам думата на докладчика госпожа Едит Херцог. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, колеги. Обсъждаме доклада ми за намаляването на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Надявам се, че ще успеем да стигнем до решение. Решение, което да ни позволи да се постигне дигитална инфраструктура за всички. Как бихме могли да я постигнем чрез синергия и сътрудничество? Трябва обаче да отстраним една от пречките, които а, ни възпрепятстват. Комисията предлага да се намали административното време, да се подобри гражданското строителство, като се използва а, процедурата за издаване на разрешително и съвместното използване, използване на инфраструктура, извинете. Това а, не е като грамотясно небе. Ако погледнете различните а, съдебни дела, които бяха водени, както и опита в това отношение в Германия и в моята страна, ще видите, че това, което предлага комисията, се базира на най-добрите примери, взети от нашите държави. Считам, че е много важно да спомена също така, че а, се нуждаем от решение – бързо решение, защото не бихме могли да обясним на хората и по-специално на тези, които работят в отдалечените региони, защо не можем да им предоставим съответната инфраструктура. Имайки предвид и предишните дискусии, бих искал да кажа, че жителите на селските региони също трябва да бъдат взети предвид. Техните интереси също трябва да бъдат защитени не всички европейски граждани имат достъп до тази инфраструктура. Затова трябва да изградим. Комисия, извинете, съвет... Европейския съюз не може да бъде по-конкурентоспособен, ако не оправи този проблем. В контекста на многогодишната финансова рамка, може би знаете, че средствата, които се отделят за високоскоростна инфраструктура, са недостатъчни. Разполагаме обаче с законодателни инструменти, които могат да ни позволят да намерим решение. Затова а, с задоволство приех някои от измененията, които получих по моя доклад. Бях изненадана, разбира се, от частотата, с която колеги от различни политически групи, с различни политически виждания, изведнъж видях, че те внасят сходни изменения. Една от основните идеи на измененията беше да а, имаме директива, а не регламент. Да, това би могло да бъде по-бързо решение за европейските граждани, но за съжаление регламента ще има по-ограничено приложно поле. Трябва да се запази суверенитета на държавите членки, като същевременно им се зададе рамката, в която трябва да действат. Така че бихме могли да използваме и по-нататък друг законодателен инструмент. Бих искала да чуя мнението на колегите, които считат, че директивата ще даде по-бърз отговор, отколкото регламента. Аз съм по-скоро съгласна с мнението на комисията, а именно, че трябва да се използва регламент. Знам, че в различните политически групи има различни мнения по този въпрос. В рамките на процедурата по постигане на компромис аз се опитах да стигна до някакво решение, което да удовлетворява всички. Много изменения бяха внесени във връзка с частичното изключване частичното изключване на пасивната инфраструктура. Бих искала да разбера по-добре защо частичното изключване е проблем. Както казах, имаме примери, взели сме най-добрите примери от различните държави членки, така че може да се стигне до синергия, ако се използва инфраструктурата на всички. В частност бих искала да изтъкна две изменения, които са свързани с сигурността и безопасността. Бих искал да преканя всички, които внесоха тези изменения, да кажат по какъв начин ще се стигне до по-голяма сигурност. Не трябва да се стига до. Ам изопачаване на предложението на комисията, като се насочим само единствено върху сигурността и безопасността. Добре, нуждаем се от сигурност и безопасност, но те не трябва да убият в зародиш проекта на комисията. Така че бих искал да обсъдя този въпрос с колегите, които са внесли тези изменения. Трудно ми се, че е много важно да упоменем и следното. Определението за високоскоростен беше едно от най-трудните определения, които трябваше да обсъдим. Тук не става въпрос за определение на високоскоростен само единствено, защото това, което беше високоскоростно вчера, вече не е. А за в бъдеще със сигурност ще считаме нещо съвсем различно за високоскоростно. За това и беше много трудно да се намери определение. Всички релевантни отрасли трябва да се включат в изготвянето на това определение. Може би трябва да говорим за нещо между 30 и мегабайта, но наистина скоростта се повишава много бързо и със сигурност ще имаме възможност да обсъдим въпроса за 30-те и 1000 мегабайта, като същевременно се запазят и опциите в регламента. Имаме и следваща стъпка, когато се постигнат 50%, които да има тези 1000 мегабайта, може да се стигне до преразглеждане на регламента и да кажем между 1000 мегабайта и 3000 мегабайта е високоскоростен. скоростен. Може би е малко рано да а, у, правим такова определение. Някои от вас може да искат да вървим още по-бързо, но по мое мнение трябва да се използва този поетапен подход. Това е моето предложение за решение. Обсъдихме и въпроса за условията за сътрудничество. Не мисля обаче, че регламента има за цел да замени диалога и преговорите между различните оператори. Не трябва да се отрича сътрудничеството, ако не може да се стигне до единно решение. А, така че да говорим за условия за сътрудничество, а, по мое мнение, не е нужно. Едва ли ние ще уредим условията на сътрудничество но можем да се спрем на този въпрос по-късно. И накрая бих искала да кажа, че бях изключително щастлива, че председателя на комисията Баросо изпрати писмо до съвета. Резултата на заседанието на съвета доста ме зарадва, защото заключенията припокриват и мнението ми за дигиталния пазар. Затова ми се струва, че има надежда, да имаме конкретен резултат в рамките на този мандат. Приканвам колегите да ни помогнат да открием решение на колкото се може повече въпроси. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Първия в списъка ми за изказване е господин Хотмарк. Благодаря ви, господин председател. Хубаво е да ви видя там, като в миналото почти забравих какво се случи междувременно. Благодаря и на докладчика за нейното представяне. Мисля, че всички сме съгласни, че тук обсъждаме проект, чиято цел е да се увеличи капацитета и да се увеличат възможностите. В този контекст е много важно всички да сме единодушни, а именно, че не можем да говорим за високоскоростен, когато имаме 30 мегабайта. Това може би не е демоде днес, но именно това е предизвикателството към днешния ден и към утрешния ден. За това обсъждаме, това е цялата цел на този проект. А именно ние трябва да играем водеща роля в това отношение, което пък от своя страна означава, че трябва да бъдем наясно по отношение на необходимостта от високоскоростни технологии. Докладчика повдигна много важни въпроси и на мен ми се струва, че това е една много добра а, възможност да оставим старите цели зад нас в миналото. Широколентовата мрежа. Да, но да не забравяме различните технологии. Ще имаме а, фиксиран широколентов достъп и мобилен такъв ще имаме а, доста повече широко лентов обмен. А, това е реалността. И именно това е добрата страна на дискусията и на предложението за регламент. В предложението за регламент, всъщност както виждам, то получава широка подкрепа по-скоро по голямата част от колегите подкрепят идеята за използването на директива, а не на регламент. Във връзка с широколентовия достъп, това не е задача на Европейския съюз, това е задача на държавите членки, на съответните а, общини и кметства. Понякога тези общности работят в конкуренция, понякога си сътрудничат. Нашата цел трябва да бъде да не разписваме всичко в подробности, защото обстоятелствата да се променят, а те са и различни в различните държави членки. И това не се дължи само на различията в климата, на географските различия, това се дължи и на законодателните различия в държавите членки, както и различните възможности, които се предвиждат. Има доста причини, които ни навеждат на идеята, че е по-добре да се използва директива. Трябва да бъдем ясни, като кажем, че целта, която е една и е ясна, може да бъде постигната по различен начин. Именно за това най-добрият инструмент е директива. Важно е, когато разписваме тези правила, да гарантираме, че държавите членки полагат всички усилия, за да улеснят процеса, да улеснят работата на предприятията, на общините, на кметствата, на всички заинтересовани лица. Държавите членки трябва да гарантират, че всички ще използват съществуващата инфраструктура, като спазват законодателството. Има известни а, трудности, а, при а, достъпа и при разпределението има трудности, които са и от законодателен характер. Затова ние трябва да разпишем всичко, като намалим административната тежест и като зададем ясни дългосрочни цели. Един пример, на който може би ще гледаме по-различно след няколко години. Не съм сигурен, че трябва да а, използваме такъв тип определения, а, например за широколентов. Защото ако разпишем едно сега, а, ще разбираме нещо съвсем друго след няколко години. И ако сега постановим точно определено определение, след време ще, то ще изглежда доста устаряло. Затова трябва да внимаваме, когато изготвяме тези определения. Нека да се насочим най-вече към, цените, е, към целите. Едно от най-важните искания в предложението на комисията е да се гарантира конкуренцията между различните доставчици. Това въжи за инфраструктурата. Това е много добра идея. Тя се засяга и в доклада на докладчика, както и в някои от внесените изменения. Затова считам, господин председател, че трябва да продължим да обсъждаме този законодателен проект като директива, която да гарантира по-голяма гъвкавост. Нека да не навлизаме в прекалено големи подробности, а да бъдем ясни по отношение на целите – Струва ми се, че основата за нашата дискусия е добра, така или иначе. Благодаря. Благодаря ви. Господин Йохансън, желаете ли думата? Майк. Now it's better. Важно, важното тук е да разгледаме следното. Трябва да знаеме какво е значимостта, как, какво ще бъде развитието. Това е важно както за конкуренцията, така и за развитието на проблема. В а, моето изменение аз предлагам да определиме основополагащия принцип – мрежата, отварянето на мрежата и по-нататъчното и развитие. Но бих искал също така да се спра на един принципен въпрос. Достъп до различни мрежи, създаване на резервен вариант. Това са въпроси, които исках да задам на докладчика. Както вече казах, основното е мрежата да бъде отворена и какви ще бъдат различните компоненти. Въпросът е да се вземат предвид характеристиките на дадените мрежи, да видим дали съществуват инвеститори за създаване на първичната инфраструктура и след това да създадем необходимите условия за по-широка конкурентоспособност по мрежата. Мисля, че този принципен въпрос трябва да залегне в доклада за да може да има допълнителни възможности за всички. Благодаря, господин председател. Радвам се да чуем изказванията на шведските представители. Радвам се да чуя, че има толкова съгласие по отношение на този доклад. За разлика от докладчика, аз смятам, че е мъдро това да се превърне в директива, тъй като това е най-силният инструмент, с който разполагаме, за да работим с местните власти. Чувала съм, че служителите ам, биват повишавани, ако успяват да прокарат регламент, но не мисля, че а, това е правилно. Аз, както и сигурна съм други, много други, са получили много оплаквания от малки собственици, които имат проблеми с достъпа до интернет. Чували сме многобройни примери за такива истории. И не трябва да забравяме, че Европейския съюз е изключително разнородно място, където има много бизнес модели, което е много хубаво за нас. Съгласна съм с госпожа Херцог по отношение на достъпа, особено в селските райони. Но от друга страна, точно местните власти могат да помогнат за бързото разгръщане на мрежата. Има страни, които имат много малко разпространение, но действат добре. В Белгия, например, само през тази година, 2013, има пилотен проект благодарение на който а, хиляди бългийци ще получат достъп до интернет. Този пилотен проект се случи в а, а, скандинавските страни през 90-те години. Виждаме го в Белгия едва сега, защото той не беше достатъчно подкрепен и нямаше инвестиции. Така че а, искам да ви дам и друг пример от Румъния, откъдето съм аз те, там има много добър достъп до интернет и то с много добра скорост. И то още от 90-те години. И то именно защото там са най-разпространени местните мрежи, които са действали на собствена инициатива. И тук очевидно не става дума за богати или бедни страни, а за инвестиционна стратегия. За мен е притеснително, че комисията се вслушва толкова много в големите телекоми, това, което мислят те, както и а, в думите на големите страни. Явно трябва по-скоро да погледнем към моделите, които използват новите страни членки. Повечето телекоми в Европейския съюз всъщност не са големи компании и все пак успяват да осигурят голяма степен на достъп и то на достъпни цени. Така че това предложение за мен рискува да подреже крилата, така да се каже, на успешни, но разгръщащите се компании и да отнеме а, права и възможности от местните власти, които всъщност могат да работят добре. Моят опит показва, че местните власти наистина успяват да работят добре с партньорите си на местно ниво в целия Европейски съюз. Така че това предложение рискува да а, навреди. Благодаря ви. Um, Благодаря. Имам добри новини. Искам да се ам, извиня, че съм тук и не мога да взема участие в девата. Госпожа Кастилио има думата. Е, with... Съгласна съм с коментарите, които чухме. Първо искам да благодаря за усилията на докладчицата. обсъждали сме темата вече на предишната ни среща и от тогава смятам, че тя е свършила чудесна работа. Няма да навлизам в подробности. Искам обаче да подчертая едно нещо. Това са трудностите, които трябва да вземем предвид. Особено вие, както и докладчиците в сянка – Говоря за това, че комисията предложи, направи предложение за регламент. А доколкото разбирам, разбира се, аз подкрепям а, идеята, че това трябва да бъде директива, както и както виждам доста други хора. В същото време, не е правилно, че комисията е направила предложение за регламент. И това е голяма промяна. Ако започнем да наричаме този документ директива, ще имаме затруднения. Защото една директива не може да бъде приложена така, както един регламент. Така че това е доста сложен момент, с който трябва да внимаваме по време на прегледа и на дебатите на документа. Само това исках да кажа. Отново благодаря много. To... Благодаря. Има ли други колеги, които искат да се включат в дискусията? Ако не, ще дам думата на комисията. Anyone Благодаря ви за шанса да взема думата. Добър ден на всички. Вече съм присъствал на вашите срещи по един повод. Представлявам комисията по това конкретно предложение. Чух обмяната на мнения, както и предложенията за изменения. Искам да се съсредоточа върху някои принципни положения в предложението, както и да ви напомня за тях. На първо място, съзнавам колко е важен този документ, което става ясно и от а, а, светкавичните реакции спрямо него – Някои от коментарите днес потвърдиха тези мои впечатления. Те се потвърждават също така и от заключенията на съвета. Според съвета, това предложение е част от усилията ни да окоръжим инвестициите в цифровата економика, която е един от основните стълбове за създаването на нови работни места. В този контекст докладът е изключително важен. Предложението а, се стреми да а, постига цели и по а, програмата за дигитална цифрова Европа. Така че това е един уникален шанс за парламента да приеме това предложение – още в този парламентарен период. Надявам се да финализираме дискусиите по документа в рамките на мандата на този парламент. Мисля, че е възможно. Това ще бъде в унисон с целта ни и да работим за една по-модерна и цифрова Европа. Което ми напомня, че по отношение на достъпа до широколентов интернет, съгласен съм, това са наистина амбициозни цели и е трудно да а, имаме конкретни дефиниции, тъй като нещата се развиват а, с убийства на скорост. В същото време, това предложение цели да привлече инвестиции, поне до толкова, доколкото го предвижда програмата на Европа 2020. Става дума за покритието, интернет покритието в Европейския съюз. Като става дума за поне 50% с интернет скорост над 100 мегабайта цитираме конкретни а, скорости, които се възприемат като минимални такива, с оглед а, програмата за дигитална Европа. В а, рамките на тези конкретни мерки, обаче трябва да внимаваме да не смесим нещата с мерките от другите цели, за да не изгубим инвестиции. Защото в други документи не се цитират минимални скорости. Това въжи най-вече примерно за мобилните технологии и инфраструктура. Искам да коментирам и по един друг аспект – за който стана дума вече, по отношение на сигурността. Жалко, че предложението на комисията се е възприело по този начин. Ние наистина не искаме да повлияем негативно на сигурността. Времето ми изтече, но искам да кажа нещо и по още една важна точка. А, дали този документ трябва да е регламент или директива? Нека да ви напомня, че комисията прецени внимателно различните възможности и в оценката си за въздействие ние също така ам, разгледахме опцията и за директива и за регламент. Взехме предвид целите, които трябва да постигнем и то сравнително бързо, за да се придвижим по-скоро към цифрова економика. Затова решихме, че предложението ще бъде достатъчно целенасочено и целеустремено само като регламент, за да можем да постигнем целите си. Иначе ще ни отнеме твърде много време, за да бъде транспонирана една директива от страните членки. Смятам, че аргумента за принципа на субсидиарност също беше взет предвид, но комисията е доста чувствителна по този въпрос. Искаме да оставим отвързани ръцете на местните правителства. И не смятам, че документа ги нарушава. Да, има най-различни подходи и бизнес модели от страна на страните членки. И ние сме наясно, че разгръщането на мрежата е до голяма степен въпрос за местните власти. Но нека да добавя още, че ние уважаваме принципа на субсидиарност и това беше потвърдено и от парламента както и от много национални парламенти. Те подкрепиха нашето мнение, че а, ние правим именно това. Същото въжи и за Комитета на регионите. Те много внимателно а, разгледаха документа и неговото евентуално въздействие на местно ниво. С оглед на всичко това искам само да повторя още веднъж, че комисията а, е отворена за мнение спрямо този документ и се надява да а, той да бъде прият в рамките на мандата на този парламент. Колкото до а, избора на инструмент, той беше а, направен съвсем целенасочено и информирано, за да могат да бъдат постигнати целите ни. Благодаря. Благодаря. И все пак трябва да сте готови за най-различни мнения, както се вижда реакциите а, са от най-различен вид. Господин Хокмар, няма да дискутирам, само ще направя едно а, уточнение. Тук не става въпрос за това да сме колкото се може по-амбициозни. По-скоро говорим за целите. Като говорим за 30 мегабита през 2020 и 100 мегабайта, поне за 50% от населението, това не са достатъчни стойности. И ако ги поставим като цел, това ще е един вид клопка, в която ще попаднем защото ще инвестираме в нисък капацитет, който ще ни попречи в дългосрочен план. Целите, които в момента сме си заложили, просто не са достатъчно добри. Аз бих предпочел да имаме по-амбициозни цели, отколкото по-низки. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчик. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че вие не си използвахте времето като докладчик в сянка, но разбирам, че като председател трябва да останете неутрален. Сега, колко ще включиме колкото се може повече компромисни изменения. Ще гласуваме на 28 ноември, така че Следващата седмица групата на социалистите няма да бъдеме в Брюксел, но съм готова да приема всички предложения. Колкото до коментарите на господин Хакмарк, да, трябва да бъдем амбициозни не само относно скоростта, а и за обхватът. Това трябва да бъде за всички. Аз също не, не съм убедена, че трябва да а, искаме директива, защото не, не, не смятам, че държавните ръководители са за това. Нека не, нека не забравяме, че през, през, през последните години те на практика закопаха всички предложения, свързани с цифровизацията. Така че, мисля, че най-важното и най- най-доброто е да а, имаме регламент. Това предложение е всъщност някъде на половин път между директива и много гъвкав регламент, за да не губиме време за губене на време от страна на държавите членки за транспониране, защото, колеги, знаете, знаете какво могат да направят държавите членки при приложението. Вижте сега, директивата за ядрената безопасност дори не е, е транспонирана в Германия. Всъщност ни оставаме държавите членки да се откажат или да излезат от обхвата. Така че Радвам се, че господин Хакмарк споделя моето предложение за постепенното развитие. А, благодаря казаното, за казаното от а, Пилар. Не сме... Не... Ако искаме директива, разбира се, трябва да се направят още много стъпки, но мисля, че няма да... да а... Няма смисъл. А, младите. А, поколението на, а, на нашите деца иска Европа да бъде а, Европа на цифровото общество и наистина това трябва да бъде в а, сърцевината на нашето предложение. Аз се радвам, че е, тук е, се споменават е, проблемите и очакванията на моето поколение, включително и Нели Крус, го направи. Тя каза, че всъщност този дневен ред трябва да бъде за всичките но комисията се позова на казаното от съвета миналата седмица и принципа за субсидиарност. Но това, което ме тревожи е, че текстовете които бяха внесени през последните години, всъщност облагодетелстват големите тръстове. А, също, а, едно, а докато първоначалното решение на комисията беше е, развитието на отрасъла да бъде на основата на е, конкурентоспособността, значи ние просто променяме посоката. Знаете, че Мин, мин, мин, министър, председателите не са а, експерти в областта и когато на тях им се каже, че еди кой си а, про, а, оператор е най-добрият, той след това ще ви отговори. Аз избрах най-доброто за моето население, но аз смятам, че е, променяме посоката на решенията, т.е. широколентност и широк обхват и високоскоростност към нещо друго. И това ме тревожи. Благодаря, казва председателят. Благодаря за приноса на всички. Ще гласуваме на 28 ноември. Междувременно ще работиме по компромисните изменя, е, изменения. Сега минаваме към последната точка преди е, заседанието на координаторите. Става дума за е, последващи действия на комисията относно консултацията с МСП за десете най-обременяващи законодателни актове на Европейския съюз. Сега, тук, господин председател, става дума за заетост, за малки и средни предприятия, т.е. неща от огромно значение за нас. Знаеме, че малките средни предприятия са тези, които създават най-много работни места и най-вече тези, които бяха създадени през последните пет години. Те са гръбнака на економиката и ще представляват и 80% от приходите в бюджета. Същевременно проблеми, свързани с здравеопазване, спорт и така нататък. Всичко това зависи от е, малките и средни предприятия. Трябва да е, споменеме още веднъж, че е, огромна част от бюджета се формира от постъпления от малките и средни предприятия, същевременно те биват натоварвани с допълнителна административна тежест. Когато насърчаваме малките и средни предприятия да вземат на работа хора с е, увреждания, а също времено се оказва, че в момента в който те е, искат да го направят, са изправени през едно огромно ветрило от проблеми. Бих искал да благодаря на е, съвета за откликването на а, загрижеността за малките средни предприятия с, с законодателството единствено и а, мисля първо за малки средни предприятия. Ние искаме те да бъдат по-конкурентно способни. Разполагаме с известни с инструменти, като този за за малките и средни предприятия. Ние също така изработихме и няколко допълнителни понятия, които са посветени на малките и средни предприятия. Целта, както казах, е да намалиме административната и фискалната, фискалното бреме за тях. Е, в е, Германия бяха взети мерки за намаляване на бремето. Господин Штойбър беше в дъното на, за създаване на тези нови разпоредби. Намалението на, на административното бреме беше над 3 милиарда. Разбира се, това не е много в... Но Аз, аз смятам, че не е необходимо да се а, дават а, субсидии на малките и средни предприятия, по-скоро да им се дават много повече възможности. Да видиме как само самонаетите и най-малките предприятия могат да се възползват от е, новите мерки. Е, бяха въведени мерки за малките предприятия, които преработват е, питейната вода, тук имаше много големи успехи. Мисля, че наистина можем да цитираме много конкретни примерни и конкретни мерки. И основното трябва да бъде административното упростяване на бюрократичните процедури, защото малките и средни предприятия са основните предотвратители основните единици, които предоставят услуги на а, гражданството. Също, също, също, същевременно държавите членки а, вземат а, и предприемат а, мерки на регионално, а, местно равнище. Има а, преповтаряне на нормативни актове. Така че струва ми се, че има много възможности за облегчаване работата на малките и средни предприятия. В никакъв случай не трябва да избягваме включването процеса на консултация, напротив, те трябва да участват в процеса на взимане на решение. Трябва също така да се възползваме от технологичните развития за създаване условия за нови работни места, нови предприятия. Знае, знаете, че услугите, които те предоставят, създават възможност за мултиплициране на, на дейности и услуги. бихме могли да с? с създадем инструмент за мониторинг Как, както казах, е, трябва да се създадат условия за правилното прилагане на изключенията и облегченията, защото в противен случай няма да се създават допълнителни работни места. Същевременно трябва да направиме анализ на европейския бюджет и да видиме кои пера е, потенциални генератори на работни места, а кои, кои е, способстват за премахване и изчезване на такива. Нямаме много време, трябва да опитаме да приключваме, така че бих искал да ви приканя да бъдете по-кратки във вашите изказвания. Заповядайте señor presidente eh, Muy rápidamente, como una pyme. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Ще бъда кратка, както помолихте. Всички в този парламент знаят какво е значението на малките и средни предприятия, най-вече в контекста на създаването на работни места. Знаем, че малките и средни предприятия водят до създаването на нови работни места. Затова те пострадаха от рестриктивната политика на финансовия свят през последните години. Благодаря за приноса на всички, за оценките, които бяха извършени. Доста подобрения бяха направени. Конкурентоспособност обаче не означава, че не трябва да се спазват основните изисквания основни изисквания, свързани с здравеопазването, с условията на труд и с околната среда. Има доста основни принципи в контекста на конкуренцията, които трябва да бъдат спазени. Тези принципи са допълващи към принципите, които е разпоредил и Европейския съюз. Та, решението, което се предлага тук, ми изглежда добро. Съгласна съм да се а, проведе дискусия за трудностите, които стоят пред малките и средни предприятия, но да не забравяме основните изисквания. От нашата група ние ще се включим с пълни сили. Благодаря ви, господин Йохансен, Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Съгласен съм с по-голямата част от казаното от господин Рубик. Бихме могли да помислим и върху следното. Много често се прави връзка между малки и средни предприятия и големи предприятия и потребители. Но а, не чух нищо по отношение на връзките между самите предприятия. Трябва да помислим за различните критерии, да не забравяме, че в различните държави членки се прилагат различни такива. Защото предприятията могат да използват собствени правила по отношение на происхода. Въпросът за електронната търговия и за интернет също заслужават внимание. И в това отношение малките и средни предприятия могат да играят важна роля – Законодателството урежда и позицията на частните потребители. Но, както и вие казахте, трябва да се погледне отношението между отделните предприятия. Както казахте и вие, господин Рубик, законодателството е необходимо не само за да се защитят интересите на гражданите, но и тези на малките и средни предприятия това трябва да помислим как бихме могли да подпомогнем търговията между малките и средни предприятия на европейско равнище. Благодаря ви, казва председателя и извинявам се, че упражнявам такъв натиск. Следващия оратор, моля и вие да бъдете кратък. Благодаря ви, господин председател. След нашата кампания ние изискахме от малките и средни предприятия да ни кажат кои са най-тежките за тях законодателни актове, така че сега ние трябва да изпълним нашата роля. Имаме предложения за действия, които трябва да се предприемат. Знам, че има някои проблеми и различия между микропредприятията и големите такива. Има значение дали имаме две работни места или две хиляди. Но е важно да признаем, че съществува разлика между микропредприятията и големите такива, тези, които дават работа на 1000 или 2000 човека. Зная, че е необходимо да признаем, че съществува тази разлика. По десетте законодателни акта можем да ги прегледаме и да направим някои предложения. Например, да кажем на микропредприятията, че а, не трябва да изпълняват някои изисквания в областта на здравеопазването. Можем ли да го направим? Не. Нека да бъдем по-специфични, нека да бъдем по-конкретни за това, което могат да направят микропредприятията или не. А, някои директиви могат да се прилагат и към тях. Нека да чуем и техния глас. Нека да я кажем на микропредприятията, ако а, трябва да спазвате този законодателен инструмент, включително и вашите служители. Доста опасения имаше от малките и средни предприятия във връзка с пълната хармонизация, но да не осложняваме допълнително нещата. Вътрешния пазар няма за идея да се прилагат идентични правила навсякъде. Не, това са минимални стандарти. И ако някои държави членки желаят да отидат отвъд това, което ние изискваме, това е тяхно демократично право. Не е наша работа да ем, постановяваме навсякъде еднакви правила. Не, в държавите членки се води съответната борба и държавите членки избират какви инструменти да използват. Ние не можем да дадем един инструмент, инструмент и да кажем той да се използва от всички навсякъде. Нека да се опитаме да гласуваме по някои от а, тези аспекти. Аз искам да подкрепя малките предприятия и а, не е удачно винаги да правим компромис с левицата. My finger pushing button is not very good. Right, next is Mrs. Meze Kukovic. И така, думата има госпожа Мезе Кукович. Благодаря, господин председател. Мисля си за думичката опростяване. Ние участваме в създаването на законодателни норми. И в тях залагаме доста сложни термини. Твърде сложни за малките и средни предприятия. И тук, според мен, трябва да започнем с самите себе си. във всяка законодателна норма, ние трябва да се поставяме на мястото на хората, които управляват малки и средни предприятия. Вече подкрепих думите на господин Рубик. Те действително са изключително важни. Трябва да имаме финансиране от Козме и да следим къде са най-големите препятствия да мислим как можем да ги преодолеем. Но, нека да ви напомня, че нашата задача всъщност е да премахнем препятствията пред малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря ви аз, господин Кели. И аз ще бъда доста кратък. Мисля, че сме единодушни в нашето желание да намалим административната тежест за малките и средни предприятия. Но по отношение на това, което казва господин Рубик, целта е да намалим тази тежест с 20% или с 26%, не разбрах точно. Защото данните, с които разполагам, а, казват друго. Очевидно трябва да намерим равновесие. Но, както става ясно, хората като цяло смятат, че ние създаваме твърде много бюрокрация в Брюксел и трябва да а, противодействаме на това. Трябва да помогнем на малките и средни предприятия и да чуем, че те смятат, че ние сме намалили бюрокрацията за тях. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата, тогава давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Моето име е Костас Андрополос. Занимавам се с малките и средни предприятия и законодателните норми, които ги касаят. Искам да благодаря на докладчика за чудесно предложение за резолюция. То много ни помага. Ние наистина много се борим, за да намалим административната тежест за малките и средни предприятия и да им улесним живота. За съжаление, това не се случва за един ден. Ако ми позволите, имам три коментара по вашата работа. На първо място искам да променим някои леки промени в езика и формулировките. Втория ми коментар е по точка 6. Ние приветстваме а, това, кое, работата, която сте свършили по отношение на оценката на въздействие в парламента и ще се радваме да си сътрудничим. Чуваме добри неща от Организацията за сътрудничество в Европа. Но разбира се, не бива да спрем там. Имаме специални процедури а, за оценка на въздействието и се опитваме да инкорпорираме специалните правила за малките и средни предприятия там. но разбира се, зависи от националните власти да вземат при сърце интересите на въпросните предприятия. И последно искам да кажа нещо по точка 7. Да се създаде нещо подобно на системата, която имат в Германия, на принципа на светофара. Нека да ви кажа, че ние на практика вече правим това в комисията – Срещаме се с асоциацията, Европейската асоциация на малки и средни предприятия поне 6 пъти годишно. С тях минахме през а, програмата на комисията за 2014 година. Впоследствие получихме предложения от тях, както и коментари за това, което те намират за административна тежест те ни насочиха към най-важните неща, които най-много ги притесняват, както и към други, които не ги притесняват до толкова. Така че това по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, господин Руби. Ще приключите ли дискусията? Да, искам само да отговоря на въпроса. 26% беше цифрата, за която говорех. И аз имам някои колебания относно нея. Но дерегулацията е също нещо, също нещо което трябва да а, формулираме доста конкретно. Може би решението да се обърнем към евробарометри, и да ги помолим да направят изследване, което да провери какво смятат малките и средни предприятия относно тези цифри. Благодаря ви. Благодаря ви. С това приключваме дискусията. Крайния срок за предложения за изменения е 7 ноември по обяд. С това приключваме срещата на комисията. Ще помоля всички, които няма да останат за срещата на координаторите, да напуснат тихо и бързо. Благодаря ви.